allora mm, rispetto colleghi колеги колеги моля ви моля ви за тишина защото продължаваме работата си Член 191 от нашия правилник за дейността посочва, че съгласно член 15 от правилникът вотът е таен. Има пред, предложение, което чухме тук, да се гласува с хартия на бюлетина, защото това се изисква за задължително от правилника. Но да не забравяме, че ние имаме суверенното право да вземем решение с мнозинство. И като имам предвид правомощията ни по член 191 се казва как се гласува при тайно гласуване, но никъде не се казва, че е с е, хартия на бюлетина. За това продължаваме с третия кръг тайно гласуване по електронен път. Моля ви да направим проба с картите за гласуване, за да проверим системата. Все пак сме в началото на нашия мандат и трябва да направим проба. Предлагам проба с системата с петима певци, ще се появят имената и с курсора можете да направите вашия избор. Да изберете кандидати. Виждате синята лента в долната част на екрана. Много ви моля за тишина. И можете да използвате бутоните за изместване в дясно. Появява се е, синята лента и звездичка на името, което сте избрали, за да се запази тайната на избора. С курсора можете да изберете желание от ваш кандидат. И така имате тези примерни имена. Гласувайте, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Нека да видим резултатите. Vediamo quale cantante è risultato. Да видим кой е на първо място сред е, певците. Прочути имена, всички те. Мисля, че сега вече проверихме системата работи и след тази проба нека да направим истинското гласуване. На вашият екран ще се появят трите имена на кандидатите в третия тур. Можете с курсора да изберете предпочитания от вас кандидат. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Hanno votato tutti? Всички ли гласуваха? Hanno votato tutti? Всички ли гласуваха? Facciamo la gentilezza anche di aspettare lei, collega. Бъдете така а, любезни, колеги. Нека да изчакаме. Всички ли гласуваха? Глас от залата? Не. La votazione è Край на гласуването. Hanno votato 411. 411 гласували, недействителни 61 гласа, 350 избран е Фабио Касталдо, 248 гласа. 85 гласа господин Краснодепски и госпожа Бидзото 17 гласа. Поздравления за господин Касталдо. Adesso, uh... Сега за избор на квестори на Европейския парламент, колеги. За избор на квесторите предлагам да определим срок 22 часа тази вечер за внасяне на кандидатури. Кандидатурите трябва да бъдат внесени в R00101. Това е в сградата Луис Вайс. Това е отвореното пространство на председателството. Утре, 4 юли, в 9 часа започваме с гласуването. До 11.30 публикуване е, дневния ред за утрешното заседание. Вдигам днешното заседание и ви благодаря за сътрудничеството.